Здравейте и на посетителите в залата днес. И така, протоколът от вчерашното заседание вече е разпространен и ако няма никакви коментари по него, протоколът се счита.